Yeah, yeah. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, добре дошли на днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Намираме се в сезона на бюджетния контрол и преди да започнем, нека поздравим сред нас заместник председателя на комисията, комисаря Шевчович, който ще отговаря на нашите въпроси. Господин Шевчович, вие казахте, че за първи път посещавате нашата комисия. Добре дошъл. Радваме се, че сте сред нас. Радваме се също така, че ще разговаряме за областта, за която вие отговаряте, която е област, която за тази година се очертава с процентна грешка равен на нула. Понякога е твърде сложно, защото рядко се отправят похвали, по-често се отправят критики, сега, като говорим за нулева грешка, може би трябва да се изправим на крака и да ръкопляскаме, но нашите членове едва ли ще го направят. По-скоро ще попитат възможно ли е това и как се получава. Но все пак искам да направя оговорката, че ще се радваме, кога, ако наистина процентът на грешката е сведен до минимум и все пак ще имаме въпроси към вас и комисията, тъй като много теми ни интересуват. Например, преход към бюджет, ориентиран към резултата, вместо ориентиран навътре. Темата за това какво може да направи комисията, за да увеличи отговорността на държавите членки по отношение на националните декларации за достоверност. И така, добре дошъл господин комисар. Добре дошли на представителите на Сметната палата по нашата първа точка от дневния ред. Ще поздравим сред нас и господин Томе Могоруса, но първото, което трябва да направим е да гласуваме дневния ред. Има ли предложения за неговото изменение? Ако не, ще сметнем дневния ред за прият. Освен това, ви обръщам внимание, че заседанието е публично, имаме превод и се предава на живо по интернет. И така, нека да пристъпим към третата точка от дневния ред и преди да дам думата на члена на Сметната палата, нека да поздравя сред нас група посетители от моята родина, баден Вюртенберг. Това е цялото ръководство на младите либерали. Много се радваме, когато млади хора идват тук в Брюксел. И сега, след това дълго въведение, давам думата на члена на а, Сметната палата, господин Томе Могуруса. Заповядайте. Dear members of the Budgetary Control Committee, dear Commissioner, Chapter 9 of the Court's annual report presents the result of the specific assessment Уважаеми депутати, моето изказване е оценката на административните разходи на институциите и други е, тела на е, Европейския съюз. Политическата група административни и други разходи представлява 7% от всички плащания и включва разходи за човешки ресурси, заплати и пенсии и разходи за сгради, оборудване, енергия, комуникация и информационна технология. За целта на аудита през 2012 година Сметната палата въведе три основни изменения в подхода си на аудит спрямо предходните години. Първо, подобряването се свързва с, с, с броя на проверени транзакции, свързани с административни и други разходи. През 2012 година бе направена произволна извадка и тя се състоеше от 151 транзакции, а през 2011 година бяха проверени 56 транзакции. Второто подобрение е свързано с хармонизирането на подхода към е, оценката на грешките в е, поръчките за, държа... за доставки по всички е, области на политиката сериозни грешки, които се откриват в отчета на сметната, се отчитат в финалния доклад. Третото подобрение, введено през Сметната палата, се свързва с одита на надзорните и контролни системи на институциите. В това отношение палатата преглежда в подробности две институции на година на базата на ротация. Тези проверки са свързани главно с човешките ресурси и доставките. В 2012 година бяха проверени парламента и съвета. Подобно на предходни години, оценката от е, тези прегледи е положителна и заключаваме, че транзакциите във всички е, материални аспекти са законни и правомерни. По-конкретно, само една от 151 транзакции, които бяха проверени, беше засегната от грешка. И е, грешката в такъв смисъл, степента на грешка е 0%. Също така извеждаме заключението, че надзорните и контролни системи на институциите отговарят на изискванията на финансовия регламент. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, Сметната палата не откри сериозни слабости в системата за контрол и надзор на институциите и органите на Европейския съюз, но все пак се откриха някои малки недостатъци в процедурите за поръчки и е, в управлението на социалните добавки. На базата на заключенията за 2012 година съдът препоръчва парламента и съвета да подобрят е, изготвянето, координирането и изпълнението на процедурите за доставки с съответни проверки и по-добри насоки. Уважаеми депутати, аз съм на разположение сега, за, на ваше разположение за въпроси или пояснения, ако имат, искате такива. Председателят. Благодаря, господин Томе. Следващия, който има думата, е господин Маркос Бибер, докладчикът. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми дами и господа от Сметната палата. Много се радвам, че днес имаме възможност да говорим за вътрешното управление. Впечатляващо е да чуем от Сметната палата, че грешката от последния път 0,1% е станала 0,0% и все пак ми се ще е да задам няколко въпроса, които от части се съдържаха и в писмените въпроси, отправени до вас. Това са въпроси поставени от наши колеги. Става въпрос преди всичко за неспазването на процедурите за публични търгове за реализацията на договори, за подбор на персонал, за отчитане на месечни, месечно заплащане. За нас би било много интересно да чуем от вас как се тълкуват разпоредбите за назначаване на персонал, как се провеждат обучения, как и дали се решават конфликти на интереси като накрая ще се спрем и на така наречения случай Циглер. Първо, след последното освобождаване от отговорност, темата ни е разпоредби относно персонала. В последната резолюция на парламента по този въпрос бяхме посочили, че имаме въпроси във връзка с, с а, щатната таблица, таблицата на заплащането, договорите. Това, което остана неясно е, да, имате а, добри структури, но мобилността, пътуванията на по-висшите служители, като че ли е предмет на някакви вътрешни преценки на комисията. Тоест, решава се какви пъту, кой какви пътувания ще провежда, какви разходи за пренощуване ще бъдат одобрявани. Ще ни се да получим отговор какви са критериите ви в това отношение. Има ли ясни разпоредби или с повишаването на нивото, полето за преценка става все по-широко. Вторият въпрос е свързан с обучението на персонала, така че все още сме в сферата на персонала. Знаете, има програма за развитие на служителите, която е много сериозна, което ние приветстваме, защото в крайна сметка Европа се храни, така да се каже, от качеството на своите служители. Но, що се отнася до съпоставката между ползата и разходите, все пак имаме въпрос. Правили ли сте такава съпоставка? Тоест това, което се инвестира във вашите служители и справо, съответства ли на това, което се получава като резултат. Мисля, че всяка отговорна администрация трябва да има такова сравнение. Други въпроси са свързани с самата процедура по назначаването за нас, като външни лица, не винаги е достатъчно прозрачно какви критерии се прилагат при назначаването на държавни служители, на служители на договор и прочие. Имам един основен въпрос в това отношение, който е отправен и към Сметната палата – конкурсът, през който трябва да се премине, за да станеш е, служител на комисията или по-скоро виш служител ръководен служител на комисията, е конкурс на комисията. Същия ли е той като конкурса, когато се кандидатства за административен служител или държавен служител на Сметната палата или Сметната палата има свой независим, организиран от самата нея конкурс. Има ли разлика или набирате персонала си по една и съща процедура и от един и същи списък? Говоря за Сметната палата и комисията. Това е конкретен въпрос, който ме интересува. Има още няколко въпроса, зададени от мои колеги. Например, има писмо от господин Тойрер от 19 април 2013 до комисаря Шемета. Темата е избягване на конфликт на интереси. Вие, господин Шефкович, казвате, цитирам, преизбирането на Мишел Пети като член на етичната комисия Адход не е свързано с конфликт на интереси. По-нататък ви цитирам, задачата е, на тази комисия е да анализира съвместимостта на по-нататъчната дейност на комисарите с договорите за назначаване на комисарите. И така, моят конкретен въпрос, какви условия постави комисията на господин Мишел Пети и в каква степен тези условия допринесоха за избягването на конфликт на интереси. Втори въпрос. Защо комисията взе решение да удължи мандата на господин Пети? Докато вие, господин Шевкович, в същото свое писмо посочвате, че наскоро е имало известни съмнения във връзка с централната роля на господин Пети в така наречения случай Дали. Трети въпрос. Нямаше ли достатъчно кандидати за членове на етичната комисия? Или комисията е била задължена да избере господин Пети за свой председател? И ако отговорът е да, възоснова на какви критерии е станало това? И още един допълнителен въпрос към въпрос 21, който е отправен към господин Пи Балкс. Тук отново става дума за конфликт на интереси. Тук комисията е отговорила, че има само един специален консултант на международната група IMG, който по-рано е бил служител на комисията, който предварително е получил специално разрешение за своята дейност. До каква степен това е в съответствие с член 16, който изисква служителят през следващите две години да не работи по задачи, най-общо казано, възложени от Генерална дирекция ДЕВКО. Алжир, Армения, Азербайджан, Египет, Грузия, Палестина и други. Това са страните, които са обхванати. Защо ограничението се отнася само за две годишен период? Защо тези страни са споменати изрично? И по третия въпрос трябва да попитам следното. IMG, Международната група за управление, наистина ли предоставя и експерти в областта на измененията на климата? Има такъв експерт като свой член и е получила 5,5 милиона евро, като 1,5 милиона евро за един проект в Миянмар докато бившият служител на комисията, който е обработвал региона през 2011 година, е работил в Генерална дирекция Климат. Ако това е така, защо Миянмар не е включен в горе посочения списък, който получихме, впрочем, от комисаря Пиебалкс? Балкс? Това са нашите критични въпроси. Виждате, че въпреки, че грешката е 0,0%, все пак парламентарната комисия по бюджетен контрол има някои допълнителни въпроси, чието отговори с нетърпение очаквам. Благодаря колега Пипер за встъпителните бележки. Сега, господин еврокомисар, искам да ви помоля да вземете отношение, след което ще дам думата за дискусия като начало с ръководителите на политическите групи. Господин комисар, имате думата. Uh, uh, Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, скъпи колеги, е добре дошли също така и на групата от Баден-Вюртенберг. Много приятно е да видим млади хора, които се интересуват от Европейския съюз, особено по толкова технически теми. Действително е много важно да сме сигурни, че парите на дънкоплатците се разходват е, правомерно и със съответния контрол. Аз е, сега ще, е, искам да ви благодаря за поканата да участвам в това заседание и за изказването на господин Томе Могоруза. И а, по, при положение, че грешката по а, Раздел 5 е нулева. Това помага изключително много на комисията и останалите институции да запазят качеството на своите процедури, институционални и политически, а също така е много важно да има независима проверка на нашите финанси, за да се поддържа и наше... доверието в нас. Искам да благодаря и на председателя на комисията по бюджетен контрол и депутатите, които са тук. Много ви благодаря, защото вие сте тези, които осъществявате демократичния контрол и упражнявате върху нас едно един конструктивен натиск да изпълняваме своите задължения. Виждаме, е, миналата седмица вие ми подадохте над 50 въпроса в писмен вид, на които да отговаря за целите на настоящата среща. И ако трябва да се върна на въпросите, повдигнати от докладчиката, има два проблема. Когато се подготвяхме а, за сесията, а, ми предложиха да говоря по две теми. Първо, реформата на правилника за служителите. Тук сме много щастливи, че успяхме да приключим толкова тежките преговори за многогодишната финансова рамка. И благодарение на това споразумение сега много неща се изясниха и съответно економии е, ще проистекат от реформата на регламента за персонала. Над 2 е, милиарда е цифрата, 2,8 милиарда. Също е, реформата на пенсиите набира скорост. Как постигнахме това? В края на кращата е, ние решихме на, за, да има намаление на персонала с 5%. Това ще започне от 2014 година. И искам да подчертая също, че става дума за един 9 годишен период, който измина след последната реформа на правилника за персонала. Много се радвам, че имаме едно добро сътрудничество с парламента и благодарение на това въведохме много съществени структурни промени в регламента за персонал, особено по отношение на кариерата и пенсиите. И като се има предвид, че темата е изключително е, сериозна и сложна, успяхме да го направим без да е, засягаме самото изпълнение на задълженията. Ще бъдат замразени за две години, 13 и 14 година пенсиите и заплатите, с 40 час, над 40 часа се увеличава работния ден, който става един от най-дългия в Европа и дългосрочно ще се намалят пенсиите. Тук се запа... търсим запазване на ключовите елементи на това да осигуряваме една високо ниво на европейската публична администрация. 5% се предвижда намаляване на персонала между 13-17 на бюджетно ниво, т.е. 250 поста ще бъдат намалени следващата година. Комисията ще намали вече за трета година, всъщност намалява броя на работните места или постовете. Говорихме как може да се подобрят и проверките, годишната проверка, економиите, функциите за координиране, намаляване на, или увеличаване на броя на експертите, които работят в водещите действия. Задава се въпрос от залата, не в микрофон. И също така много важно е да подчертаем, че проверката показа доколко голяма степен комисията е в услуга и помощ на останалите институции, защото ние осигуряваме услуги за тях и 1700 еквивалентни дни са дните или е, еквивалента на 1700 работни места. Това са, е, са економии от мащаба. И 22,5% от всички работни места в комисията са отделени на административна подкрепа и координиране и с другите институции в предходния период тази цифра беше малко над 30%, но ето сега тя намалява. След малко ще ви говоря малко повече за цифрите. Um, to... Ако ще, трябва да говорим за това как да се справим с новите приоритети и какви са новите ни цели, това не е тема само за комисията. Тук се става дума и за агенциите, които имат и, а и вие имате нови задължения и сме дискутирали това много кратно. За момента ние трябва да се справяме само с преразпределение на персонала и то в рамките на предвидените намаления. Това е предизвикателството и за сега, и за следващата финансова перспектива, и за комисията, и за останалите институциите, защото това е задължение за всички нас. Така че ние трябва да продължим с преструктурирането на службите Създаваме, създаваме вече споделени е, служби в подкрепа, работим и с другите институции, опитваме се да упростим процедурите, да преразгледаме бизнес процесите, които вече са предвидени, така че да има економия от към средства и персонал, за да бъдем и по-ефективни. Нека да коментирам няколко, с няколко думи децентрализираните агенции. Тук се коментираше този въпрос. От няколко години работим по тази тема и мисля, че е изключително важно всичко, което извършихме, защото броя на децентрализираните агенции, първата беше създадена през 75-та година, нарасна. 2000-та година те бяха 10, сега са над 30 кои, те са разположени в целия Европейски съюз. Така те нарастваше, броят им нарастваше в работен порядък и за това е много важно да мислим как могат да се управляват по по-добър начин децентрализираните агенции. А също така и да сключим едно споразумение за общ подход към децентрализираните агенции – защото така ще имаме и критерии за бъдещи такива агенции и за управлението на съществуващите. В такъв смисъл тук също искам да ви помоля да ни подкрепите, а и да дадете политическа насока. Защото една от е, общите, ясните цели на общия подход е винаги да търсиме възможни сливания, синергии, и е, да изчистваме е, дейността на децентрализираните агенции. Точно това се опитваме и да направим. Сега предложихме сливането на Европейския полици... полицейски колеж СЕПОЛ и Европол. Като и двете агенции се занимават с горе-долу е, едни и същи задачи. Не казвам, че са едни и същи, но до голяма степен сътрудничество и обучение – в, за полицията и сега се опитваме да видим какви економии, какви синергии ще се получат, как ще се рационализира персонала при едно евентуално сливане. Благодаря на вашата комисия за подкрепата към този подход, но за съжаление вашата подкрепа не беше достатъчна. Предложението не получи подкрепата на парламента като цяло, нито пък на съвета но ние в комисията не искаме да се откажем. Поне от междуинституционалното споразумение и междуинституционалният подход. Знам, че се предвижда създаването на група, която да търси именно възможни обединявания, синергии и по-голяма ефективност за агенциите. И в такъв е, смисъл винаги ще стъпваме на, този, на това междуинституционално споразумение, когато търсим по-голяма ефективност в работата на децентрализираните агенции. И накрая, мисля, че сега мога да отговоря и на въпросите на докладчикът за превенцията и управлението на конфликти и случаите на конфликти на интереси в агенциите. Беше ми зададен конкретен такъв въпрос. Регламентът за персонала и има много сериозен набор от мерки за предотвратяване на конфликта на интереси. Имаме и подобрения в е, преразгледания регламент за, е, за персонала. Изготвяме и нови насоки, където вече ще се покрива много по-голям брой от персонала в агенциите. Става дума за странично набрани е, работещи експерти в научните комитети или подобни е, органи и членовете на апелативните съвети. Тоест, никой няма да остане извън обсега, никой работещ за агенциите няма да остане извън обсега на разпоредбите за управляване на конфликта на интереси. И считам, че насоките, които ще излез, с които ще излезем, ще бъдат разгледани много внимателно от вашата комисия. Ще ви ги изпратим съвсем наскоро Знам, че предвиждате на специално заседание да ги обсъдите през януари следващата година. Тогава ще имаме възможност да говорим в подробности и вие ще имате възможност да вземете отношение по въпроса как можем да постигнем и допълнителни подобрения. И в заключение, надявам се, че успяхме да ви убедим, че ние сме не приемаме за даденост честността и е, ангажираността на администрацията. Ние искаме да подобрим нейната дейност, искаме да се спазват етичните стандарти и искаме да покажем с нашата много прецизна работа, как, е, колко голям е нашия ангажимент е, да се даде максимална стойност на европейските средства. И ако мога сега да засегна някой от е, въпросите, няма да го правя по ред, но ако има нещо, което ви интересува, кажете ми веднага ми напомнете. Първо въпроса за ЕПСО. ЕПСО е междуинституционална агенция и тя предлага услуги не само на комисията. Ние сме най-големия клиент, но е, услуги се предлагат и на другите европейски институции. Тоест ЕПСО обслужва всички европейски институции. И ако става дума за промяната в системата на набиране на служители, с целта да бъдем максимално справедливи и да набираме най-добрите за съответната работа, е необходимо да се проверяват уменията за работа в е, едно многоязиково, многонационално, многонационална среда. Въведохме компютърно тестуване и центъра за оценка, където резултатите са много по-добре от едно половин часово интервю, защото в този център за оценка се прави е, оглед на взаимо... взаимоотношенията на кандидата с други кандидати в рамките на един цял ден. Така се установява дали той е подходящ за работа в европейските институции. Три е, тура от тестове се провеждат през годината. Разбира се, зависи и от ситуацията, но по принцип предвиждаме да има общи тестове през пролета за, под, за подкрепещия персонал през лятото и преводачи през есента. А, що се отнася до конкретния въпрос как се набират специалисти за одит, например – Провеждат се специални конкурси за одит, които са е, валидни за всички институции. Защото знаете, че не само Сметната палата търси добри аудитори, но и всички европейски институции, всяка генерална дирекция. Въпросът за мисиите. Много ясно ни дефиниции има в е, насоките, на ръчника за мисии, има ясни правила, има гранични най-високи стойности за хотел, примерно, има възможности за изключения, но те се случват много рядко. Изключение в смисъл, че ако трябва да, примерно, да се намирате в определен хотел е, по съображение на сигурност, което се решава от съответните служби, тогава може да се окаже, че е необходимо да се надхвърли тавана. Винаги се прави това с съответната обосновка. Изпълнението на бюджета, как можем да направим така, че не само проверяваме дали се разходват правомерно средствата в съответствие с процедурите, а именно ако се строи летище, летището да се строи с изпълнение на съответните изисквания, примерно на обществените поръчки. Но също така трябва да се мисли и за това дали съответната институция е била достат... Е, инвестиция, извинете, е била достатъчно уместна. За това оценката е много сложна и в бъдеще трябва да прилагаме именно подобен подход – в раздел 1 до 4 това се прави, но в раздел 5 и да се върна отново към въпроса на докладчикът, трябва да мислим как да използваме критерии, свързани с качеството на изпълнение, за да се оценява ефективността по цялата верига, доколко се подобрява изпълнението и Примерно, когато се проверяват разходите за обучение и в подробности кой колко е бил обучаван, ако погледнете тези цифри за институциите, няма да се изненадате, че най-големия брой дни 10-11 са отделени за нашите специалисти по одит, защото тук вече има и нов регламент и съответно хората, които прилагат тези разпоредби, трябва да бъдат добре квалифицирани. По този начин се правят и по-малко грешки и се така носи ясна добавена стойност от разходите. Въпроса за конфликта на интереси, много откровенно мога да кажа. Аз прехвърлих въпроса на Господин Пибалкс, няма да мога да отговоря. Не искам да говоря импровизирано по този въпрос. И така че ако сте съгласни, ще дойда отново при вас и ще ви представя конкретни отговори. Разбира се, ако има нужда да разгледаме този въпрос в по-големи подробности винаги можем да го направим през звената за, human, за човешки ресурси. Въпросът за Мишел Петит мога да кажа, че дискутирах този въпрос и с Европейския омбудсман. Напълно съм наясно, че Комисията по етика ще бъде особено заета следващата година – защото това ще е годината на смяна на персонала. Много комисари ще напуснат постът си, ще трябва да приключат работата си за комисията и е изключително важно и работата на настоящата комисия е изключително важна през следващата година. И мога да ви уверя, че всички коментари ще предам в комисията и ще обсъдим как е, да направим така, че следващата година, когато се зададе този е, деликатен период, комисията по етика ще може да реагира по начин, по който да предотврати е, допълнителни въпроси, свързани с нейната работа. И след това. I think this was... Мисля всъщност, че това беше всъщност е, първия коментар. Извинявайте, направил съм си много бележки. Председателят, благодаря, господин еврокомисар. Откривам дискусията. Давам думата на кор... координат... координаторите. Първо вие имате думата за първи кръг от въпроси след което е, ще продължим тата извинявайте, казва еврокомисар, обещах конкретни цифри, ще се върна на това. Имаше дългогодишен спор за вечната неконкретност. Благодаря за готовността да се присъедините отново към нас и е, за това, е, че отговорите понякога не се тълкува толкова злонамерено, колкото сме свикнали. Продължавам с темата Мишел Петит. На 11 юли 2013 година има писмо, написано от вас, в смисъл, че Мишел Петит не играе роля в цялата история във връзка с е, случая комисар Дали. Не е съвсем вярно, защото на 9 май има телефон телефон разговор между госпожа Дели и Мишел Петит за това как ще се справим в случая. Това е първото, което искам да кажа и искам преди всичко да се спрем на неговата роля в този комитет. Вие казвате, че няма никакви взаимодействия между и объркване между етичната комисия и днешната дейност на Мишел Петит. Очакваме, че 20 комисари ще напуснат комисията и с радост е, очаквам вие да сте сред завърналите се и е, изслушването в парламента разбира се е много важно и най-късно тогава въпроса за Мишел Петит отново ще възникне на дневен ред. Защо бива предлаган отново, след като има явен конфликт на интереси в неговата собствена функция във връзка с споразумението за тютюневите изделия, т.е. има редица дела и там старите му работодатели го използват за тълкуване на нещата а пък очевидно можем да очакваме да повлияе на решението на бъдещи комисари. А това означава, че между парламента и новита, новия състав на Европейската комисия ще има отново спорове. Така че, защо бе назначен отново Мишел Петит? Защото по коледа миналата година Имаше възможност тихомълком да се разреши един клайно неблагоприятен въпрос и още няколко въпроса, които са поставени в въпросника и статута за персонала е наистина, наистина източник на гигантско многообразие. Знам, че вие чрез две белгийски агенции сте назначили служители, които са белгийски граждани и се е, заплащат по Белгийската социал, система за социално осигуряване. Има ли е, в статистиката на генералните дирекции информация и за агенциите? Защото виждам, че в изпълнителните агенции ем, са наети доста хора чрез тази посредническа фирма. И освен това, оценката на цялото това построение командировани или работници, които са наети в сферата на публичната администрация. За първи път го чувам и ми е интересно, че комисията действа по този начин. Какви са плановете ви? Ще продължавате така за в бъдеще или ще има промяна? И освен това бих искала да зная по въпроса за отсъствията от работа. Въпрос трети. 200, е, ако приемем, че годишно има 200 работни дни, и им общо взето отсъствието е 7,3% или 20,14 14 дни отсъствие в Германия са доста време, тъй като средното ниво на отсъствие са 10 дни. В, при нас баварските служители са някъде в първенци с някъде 3,8-3,9%. И така, е, аз наистина изчислих и сама 7,3% отсъствия. Как ги оценявате? Много ли е, малко ли е? И правите ли нещо по въпроса? И подпочка. след това по въпрос 34, това е случая Циглер, една една много е, вълнуваща история и се оказва, че служителите на комисията е, са се позовали на постигнатите споразумения. Искам да чуя политическа оценка по въпроса. Е, просто наистина така не става. И колко случая се разглеждат от Олаф по случая Циглер? Тук се говори за е, във всички акти. Имахме преди всички случаи, разглеждани от Олаф. И е, този отговор така предизвика известна усмивка. И като казвате, е, кога делегираните правни актове за трети, е, лица от трети държави е, ще е, бъде, ще влезе в сила. Това е огромна стъпка. Това ще намали отсъствията на нашите дипломати. Ако стане така, искам, ще се наложи да се актуализират правилника и как ще изглежда той. Председателят, продължаваме с изказванията. СПТ казаха, че няма да зададат въпрос, така че господин Мулдър за а, Алдек. Благодаря, господин председател. Имам съвсем кратичък въпрос. По това време на годината има да предстои европейски, европейски избори. До година ще имаме нова Европейска комисия. Не знае дали Левичло вие ще присъствате в новата комисия, но до година по това време нещата ще стоят по различно, раз, различно време. И така, това е момента, в който служителите е, търсят по-добри служби е, и се търсят и възможности за решение чрез парашутни. Ако вие сте в кабинета, ако сте работили като, в, като редови служител, е, е, вероятно ще се вълнувате от това как, какви са възможностите за издигане, а те тези шансове намаляват през годините е, така че ще стане неинтересно е, тези хора да работят. Дали комисията осъзнава това и как смятате да гарантирате? Е, когато, е, да речем, няма да има парламентарен контрол между е, юни и ноември, как смятате да гарантирате, че ще, бъдат, ще бъде направено издигане по свободен и коректен начин? Давам думата на Барт Стас. Благодаря, господин председател. Аз ще се върна към въпросите на госпожа Греслер за Мишел Петит. Става дума отново за конфликта на интереси. Както каза и госпожа Греслер, бивш генерален директор с пряка, пряко участие в споразумението по въпросите за тютюневите изделия. Отново работи за фирми от тютюневия бизнес и отново е председател на етичната комисия. Как можете да обясните въобще това? И освен това, въпроси във връзка с отговорите ви по въпрос 43 и 44. Отново промишлен, тютюневата промишленост и световното здраве. А, с, споразумението за а, а, рамковото, реш... рамковото споразумение за контрол върху тютюневите изделия. Тук се предвиждат специални разпоредби в член 5 или алинея трета по отношение на лобистите за тютюневата промишленост, т.е. изисква се пълна прозрачност на контактите. И мисля, че вашият отговор на въпрос 43 е доста общ. Да, казвате, имаме намерение да гарантираме това, но на мене това ми се струва съмнително, защото всичко това трябва да стане през очите на обществеността. А нямам усещането, че всичко влиза в, в публичния регистр. След това, въпрос 44 става дума за разкри обнародване на контакти между служителите и лобистите вие споменавате създаването на работна група и колегата Вилер, който казали сте го и пред заместник председателя на парламента, но ако разбирам правилно, е, тук по-скоро става дума за регистъра за прозрачност, доколко е задължително регистрирането в него и така нататък. Не мисля обаче, че в работната група наистина се говори за откриване на контактите между Европейската комисия и други представители на други звена, включително лобистите. Бихте ли казали по този въпрос? Нещо по този въпрос. И още. Кога очаквате вашата работна група да постигне конкретни резултати? изборите чукат на вратата и би било добре да имаме конкретно споразумение преди изборите. Има ли други колеги, които желаят да вземат думата в този кръг от въпроси? Така че, господин еврокомисар, ако позволите, ще ви приканя да отговорите на така поставените въпроси. Благодаря. По случая Мишел Петит разбрах е, посланието, ясно е. И е, също искам да ви кажа, че продължаваме да обсъждаме вътрешно какъв да е най-добрият състав на комисията по етика. Дали да я увеличим, дали да запазим броя, дали да какъв ще е най-добрият състав на комисията. И след като се задава този въпрос, тук има един допълнителен въпрос. Защо е избрана Мишел Петит за председател на комисията. Той беше генерален директор, знае работата, познава работата на комисията, беше директор на правната служба, има авторитет, има много добър репутация и във всички случаи когато Комисията по етика приема решения и декларации, неговите позна... законови познания са из... били изключително важни. Не трябва да се забравя, че има и други членове на комисията и решенията се вземат а, общо. Но, а, така или иначе, разбирам а, колко чувствителен е този а, въпрос Знам, че и вие се интересувате от него. Дискутирахме го и с омбудсмана и обсъждаме е, възможността да се създаде една система по такъв начин, че да не се създават съмнения за качеството на нейната работа, защото до година тя ще трябва да се произнесе по доста много е, решения, свързани с работните места на комисарите. А въпроса на господин Стаес за е, правилата за СТО и за срещата с лобисти от е, тютюновата промишленост, мисля, че е съвсем ясно. Подобни срещи могат да се случват само в, на публични места, трябва да е известена обществеността, трябва да става дума за дискусии за законодателство. Има съответните разписани практики от комисията и мога да кажа, че ние напомняме на персонала абсолютно недвусмислено това. През последната седмица на етиката, която беше преди две седмици, излязохме с съвсем ясни правила за предотвратяване на конфликта на интереси. Те винаги съществуват, но по този повод разписахме и допълнителни правила, които са свързани с разпоредбите на СТО. И ние от страна на комисията ще се стараем да налагаме тези правила. Групата на високо ниво ще заседава утре в Европейският парламент и високо оценявам сътрудничеството с заместник председателя на парламента Виланд и останалите докладчици в Сянка. Дебатите често са много оживени. Ние всички искаме да направим така, че е, системата да е и по-добра, и по-прозрачна, и по-справедлива от сега. Така че според нас ние ще направим всичко, което е по възможностите ни, да спазим и графика и да приключиме работата на групата на високо ниво или в края на тази година, или в началото на следващата. Защото идеята е заключенията от тази работна група да бъдат представени на комисията АВКО и в пленарна зала още преди изборите. Така че това е графика, който се надявам ще бъде спазен. Е, като имам предвид как напредват експертите с изготвянето на доклада, смятам, че това е постижимо. Мисля, че ще успеем да го направя. Е, мога да коментирам три основни проблема, с които аз лично се занимавам по отношение на е, регистъра за прозрачността. Ние, заедно с заместник председателя Винланд, искаме съветът да се присъедини към нас. За това поканихме представители на съвета като наблюдатели в групата на високо ниво представител на литовското правителство ще е, присъства на заседание на групата следващата седмица и ние ще е, настояваме колко важен сигнал ще се подаде, ако е, се направи така, че по този толкова важен въпрос институциите си сътрудничат и работят заедно. Аз лично повдигнах въпроса в съвета и знам, че на ниво министри той има подкрепа. Въпросът е сега да се огледат всички правни аспекти на съответните действия, които бяха повдигнати от държавите членки. Друго, информацията е нова по този въпрос, самия той не. Е. Става дума за една среща с правни асоциации тук в Брюксел. Едно от нещата, които най-много притеснява хората е, че макар че в регистра по прозрачност са, ангаж... са включени 75% от а, а, дружествата, които се занимават с съответната дейност. Един много голям, едно много голямо звено от а, заинтересувани страни липсва в него, а това са именно правните служби и се срещнах с представители на правни асоциации, им казах, че трябва да работим съвместно, за да се реши този въпрос. Защото в края на кращата, ако вие не фигурирате в регистъра, непрекъснато ще ви се оказва натиск, който ще се отнася и ще засяга и репутацията ви. А ние като комисия винаги ще търпим критиката, че не покриваме дейността на юристи, които работят като лобисти и не ги включваме в регистъра. Така че трябва да се намери решение. Естествено, можете да си представите, че има и правни проблеми, дори и конституционални проблеми в Испания, например, конституционално задължение да се пази е, тайната на клиента но смятаме, че ако има добра воля, ще постигнем някакво решение. И третият въпрос, за който трябва да ви уведомя, е да кажа така, новото или засиленото присъствие и бъдещето присъствие на американски юридически фирми, които се установяват в Брюксел. С предвиж... Е, с е, засилването на преговорите за търговското споразумение с щатите, тези фирми ще стават все по-многобройни. И когато е, те се регистрират като правна или юридическа фирма, да речем в Вашингтон, въпросът се задава защо да не трябва да бъдат регистрирани в Брюксел. Тук също имам нужда от вашата подкрепа, защото в края на кращата ние трябва да упражним един натиск, свързан с репутацията на тези дружества и тяхното присъствие в е, Брюксел. А също така и да се постараем да разсеем е, понякога изключително критичните представи, е, които съществуват за регистъра за прозрачност. Смята се, че той не работи както трябва, но там се покриват над 60, над 600 компании, така че много, много хора са покрити от лобистите. Трябва обаче да работим по тези последни 25%, които не са които не фигурират в регистъра, за да засилиме прозрачността. И сега, ако мога да отговоря на въпроса на господин Мълдер за членовете на кабинетите на комисарите и използването на връзки или парашути. Е, наясно съм, че много служители от комисията идват примерно в парламента и съм абсолютно убеден, че тези, които е, са се движили най-много на различни нива, в различни генерални дирекции, в кабинета на комисарите или в е, секретарията, това са служителите от администрацията, за които не само вие, но и аз и всички останали считат, че се справят най-добре с работата си, т.е. се считат за най-добре работещите си, защото те имат, те носят със себе си опита по работа на различни нива, по различни досиета и с политически опити и политически познания. За това Считам, че не бива да поставяме членовете на кабинета на комисарите в една графа с отрицателни знаци, защото, напротив, човек не може да влезе в кабинета на даден комисар, ако няма много, много солидно биография зад гърба си. Защо? Скоро дискутирахме този въпрос в е, съвета по общи дела. В един кабинет има 32 до 40 експерта. Много често заместник министри, е, които е, работят с политическото, политическата насока на съответната област и тези хора са изключително е, квалифицирани. И когато аз в кабинета си мога да имам само трима души от комисията и трима е, извън комисията, на мен ми трябват абсолютно най-добрите хора, за да мога да се справям с е, проблемите. Но разбирам това, което искате да кажете. Вие. Е, се опасявате, че ще има, примерно, нарушаване на правилата сега, когато ще приключиме нашия мандат, че ще започнем да повишаваме безразборно. Това не е така. Имаме много сериозни правила и правим всичко необходимо, за да се спазват тези правила за израстване. Всяко повишаване се разглежда много сериозно и не бива тук така да се изважда отрицателно име на тези хора, които работят в кабинетите на комисарите. Те са много добри, те работят много усърдно, те имат много добра биографика, биография, извинете. И понякога така оставам доста огорчена от факта, че като че ли така автоматично се слага един етикет, че ако работите за кабинета, нещо, нещо има, което не е наред. И госпожа Гресле, ако ми простите, че едва сега стигам до вашият въпрос. Тръгнах просто отзад напред. Що се отнася до разходите за преместване на служителите, неколкократно се поставя този въпрос – и след дълги обсъждания с Европейският парламент и докладчикът с представители на службата за външния дейност, където най-често се случват тези премествания, ние решихме, че трябва да се опростят нещата и да се търсят економии и това ще се постигне с изменение на правилника. Именно това и направихме. Сложихме таван на разходите за преместване. Това е добре и за прогнозите за бюджета, за разпределението на парите и за възможността да има ясен бюджетен контрол. Тоест да не се надвишават предварително зададените норми. Разбира се, има си предвидени е, условия за е, преглеждане на офертите на пазара и така нататък. Въпросът с е, отсъствията по болест. Общо взето цифрите при мен са малко по-различни. През 2012 и 2011 3,8% е процента на отсъствие от комисията, а в абсолютни цифри става дума за 13 дни. Разбира се, винаги можем да а, дискутираме какво точно а, покрива статистиката, но ние следваме стандартна методология. В е, страните членки цифрата е 3 до 4,5%. В Белгия процента е 6%, така че не смятам, че имаме проблем. А ако се установи, че се увеличава броя на отсъствията, отиваме, проверяваме и това ще го правим и в бъдеще. Правим проверки дали хората действително са болни или злоупотребяват с системата. А що се отнася до е, абсолютните, конкретните цифри? Е, цитирах ви процент за анализа, за проверката, защото понякога има смяна в броя на персонала работещ за определена генерална дирекция. Всяка седмица всъщност се сменя органиграмата в такъв смисъл. И сега ще има и намаление на персонала. И това ще се отрази в много голяма степен на комисията. Когато за първ път предло... представих тази мярка на генералните директори и им казах, ако искате да приготвите вашата дирекция за тези намаления, трябва да се подготвите за една цифра 15%, защото 5% твърдо ще изчезнат, значи ние ще ги вземем има политическо споразумение или съгласие вътре в комисията, че примерно една от дирекциите, дирекция по финанси, ще трябва да има по-голям брой персонал. Така че ще трябва това увеличение, за да се оптимизира работата, да е, съответства на по-голямо намаление в други генерални дирекции много е трудно да се излезе с една цифра, която да отрази ясно е, какво ще се очаква като намаление на е, местата и допълнителните разходи в комисията. Но в момента, в който започне прехода на системата, ще ви предоставя конкретни цифри. В момента не разполагам с такива. Що се отнася до договорите за персонал на временни договори, въпросът бе зададен за данни само за комисията. Не мисля, че там се отразяват другите институции. И въпроса с делото Циглер. Част от е, причините все още да се говори за това дело са, че компанията Циглер – бе глобена от комисията заради картелни практики. Съдът излезе с такова решение, компанията плати съответната глоба, така че недвусмислено беше установено, че нещо не е наред. След това дружеството се оплака като е, твърдеше, че е, се оплака от поведението на служителите на комисията. И общият е, съд отхвърли техния иск, но те отидоха сега в апелативния съд. Тоест, компанията Циглер в момента съди комисията за нанесени щети. И именно по тази причина продължаваме все още да чуваме името Циглер. А що се отнася до предста... служителите на комисията, е, предадохме случая на Олаф. Той... Те направиха доста разследвания. В е, четири от случаите бяха наложени дисциплинарни санкции Една от тях беше намаляване на пенсионни права, другата санкция беше писмено предупреждение и две други предупреждения. Така че от страна на комисията е, разследвахме съвсем надлежно този случай с всички те ни е, предоставени възможности за извършване на разследване и съответно наложихме дисциплинарни мерки. Благодаря много, господин еврокомисар, за този подробен а сега още един колега иска да вземе думата, господин Бредбърн. Благодаря, господин председател. Е, имам два конкретни въпроса и си отбелязаха отговорите относно изпълнителните агенции. Искам специално да е, поговорим малко за потенциални конфликти на интереси, защото от вас искам да чуя какви мерки се вземате да се избегне конфликта на интереси при е, създаването е, на, изпълнителни агенции. Има ли сме такива случаи в бъдещето и имаше наистина сериозен конфликт на интереси Спомням си обвиненията, отправени лично към мен, относно това как се осъществява процедурата по назначаване. Така че, моля, какви са мерките, които вземате или смятате да вземате, за да не се стигне до такъв конфликт на интереси. От същия тип въпроси, отново за изпълнителните агенции. Някъде в документа стана дума за разли... това, че имаме определени нива, на които с... с... има стабилност. Имаме общо 37 агенти, изпълнителни изпълнителни агенции в Европа. Искам да знам какви съкръщения са взети предвид предвид прехвърлянето на служители и а, персонал от комисията към изпълнителите, изпълнителните агенции. Леки Сливина. Ингеборг Гресле. Благодаря за отговорите, но искам да се върна още веднъж по въпроса за Мишел Петит. Вие казахте, че разсъждавате за идеален състав на етична комисия. не съм се надявала на идеална конструкция, а на такава, която буди доверие. Точно това е проблема, че в момента тя не буди доверие. От година и половина се опитваме да накараме комисията да направи нещо така, че решението да бъде, е, да, да, да, да буди доверие. Не е въпроса да се заяждаме с вас. Не, ние сме на огневата линия и трябва да оправдаваме вашите действия и бездействия. И за това нека да уредим тези неща, докато все още може и докато а, е, не сме загубили напълно доверието на хората. Разбира се, че идеална комисия не може да се постигне и не за това става въпрос. Не е въпроса да създадем 100 работни групи и да губим време. От комисията Барозо 2 чакаме тези решения, както чакаме и отговор на въпроса за собствените конфликти на интереси. Освен това, нямам съмнения, по отношение на достоинството на Мишел Петит. Не става въпрос за неговата личност. Но мисля, че а, не, бива, а, не, а, не бива да оставим във въздуха да виси обвинението, че просто мрежа от стари служители си би се разменя на едни постове. Друго нещо. Комисията твърди, че етичните правила са напълно съвместими. Но това, което чухме в случая Дали и тютюневото лоби ни показва, че е, е точно обратното положението. Тоест, след като сега вече има пълна съвместимост, какво направихте, за да я постигнете? и въпросът за временните служители, за служителите на договор. Важно е от нас да получим а, сведения от изпълнителната агенция и размер на заплащането, защото до мен стигат много оплаквания и искам да знам дали те са основателни или не. Лично аз мисля, че а, наемането на работници а, в а, публичните сектор е проблем. Ето защо и Ян задава този въпрос. Вие казвате, че членовете на кабинета не бива да бъдат, не бива да им бъдат слагани отрицателни етикети, но ако искаме да запазим доверието към конкурса, трябва да спазваме правилата. За това искаме от вас да знаем през 2012 година колко места са заети от служители извън конкурса. Председателят, благодаря. Колегата Панайотова. Thank you, Mr. Chairman. Uh, dear colleagues, uh, first of all, uh, I would like to congratulate... Благодаря. Искам да поднеса поздравления на господин заместника на Европейската комисия Шефчович за, не... Шефчович за неговите усилия за всеодайната му работа във връзка с междуинституционалния диалог и изграждане на истинско политическо партньорство с националните парламенти. А самата съм идвам от национален парламент и е за мен истинско удоволствие да работя в тясна връзка с господин Шевчович за укрепване на междуинституционалните отношения с българския парламент след влизане в сила на Лисабонския договор така че това мога да кажа, поставя допълнит, в допълнителен стратегически фокус работата на националните парламенти. Във връзка с административната част на вашия доклад. Има ли тенденция към е, на, намаляване на интереса, към преднасочване на е, екипи на работещи към е, на, национални, национално ниво, предвид намалялите е, намал, намаленото заплащане? И ако има такава тенденция, какво ще направите, за да противодействате? Благодаря. Маркус Пипър и след това. Мулдър. Да, имам допълнителен въпрос защото до сега господин Могоруса от Сметната палата не е вземал думата. Надявам се да го направи. Имам е, въпрос, който е конкретно насочен към него, тъй като отговора на комисаря беше много интересен. Бях попитал а, как комисията и сметната плата набират своя персонал. Комисарят каза, че има общи мерки за обучение, които се провеждат. А това, което ме интересува е до колко връзката е тясна между двете институции. И конкретният въпрос към Сметната палата е откъде вземате персонала, който набирате, защото тези хора а, всъщност а, извършват дейност на Сметна палата. А, и ако а, Европейския парламент би желал също да участва в това. Аз за сега не се чувствам достатъчно добре обучен, ако влизаме в общия брой на об, обучените. Ян Мулде. Много, много накратко. Малко съм изненадан от въпрос, отговор на комисаря, защото аз е, не съм казал нищо лошо за членовете на кабинета. Просто питах е, за това, е, че в миналото е имало, и това има, за това има статистика, редица случаи. Ако сте в кабинета в края на мандата, имате по-големи шансове да получите добър пост, отколкото друг, който не е в това положение. Ако можете да ме оборите с статистики, статистически данни, моля да ги посочите. Но, моля ви, не, не ми приписвайте отрицателно искан за членове на кабинета. Много ви благодаря. Не ви нямам други заявки за вземане на думата от членовете на комисията, а и времето напредва. За това ще ми позволите да дам думата на комисаря и пред, представителя на Сметната палата, за да отговорят на поставените въпроси. А аз, господин комисар, имам също свой въпрос във връзка с конфликта на интереси установихме, че ОИСР също има разработени стандарти в това отношение, както и страните членки на ОИСР биват наблюдавани от организацията в това отношение. И въпросът ми гласи така. Европейския съюз не е член на ОИСР, макар че всички страни членки са членове на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Ето защо питам за външния мониторинг на комисията или Европейския съюз а, обсъждали се въп... Знаете, че се обсъжда и въпросът дали Европейския съюз да не стане член на ОИСР. Може би можете да ми отговорите, ако не сега, то писмено бих бил благодарен. И остана един въпрос без отговор. Ако не успеете тук да му отговорите, ще изчакаме вашият писмен отговор. Кой беше, уточнява се въпроса? Can't... Uh, въпроса за господин Пибалкс, комисар Пибалкс, ако можете да отговорите сега, би било добре, ако не ще бъдем благодарни за писмен отговор от страна на комисията. И така имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че последния въпрос и първия въпрос зададен от от, е, от господин предпримат. Извинявайте, не виждам от тук табелките си имената. Да се върнем. Това е важен въпрос. Вие говорите за изпълнителните агенции, но мисля, че това са агенции, които всъщност изпълняват програмите в Брюксел. Като всъщност работейки на базата на определени грантове като в, за ЕАК в Брюксел. И като говорим за конфликт на интерес, аз не мисля, че това поражда проблем целия състав на изпълнителните агенции е подчинен на регламента за европейските служители от А до Я.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 редица случаи, в който се чуха критични гласове относно поведението на служители на тези агенции, дори техни ръководители. Затова мисля, че стана пределно ясно, а, а пък и парламентът го каза по време на преговорите за изменение на регламента за служителите, че трябва да внесем подобрения и как да въведем възможности за превенция. Ето пред мен и пред вас проекта на документа. Ясно бе казано и по време на консултациите и ние направихме конкретни предложения за това как да се предотврати конкрет конфликт на интереси за служителите на агенциите. Така че, мисля, стана ясно, че ние ще настояваме тези правила да са приложими за всички от ръководителите до управителния съвет, апелативния съвет, изследователските или научни звена, всички са подчинени на регламента за европейските служители. И ние ще настояваме за по-ясен подход към декларациите за интереси, превентивни действия, които трябва да бъдат предприяти и разбира се, в агенциите имаме собствена система. Но позволете Позволете да кажа нещо. Агенциите не са подопечни на комисията. Управляват се от управителните съвети. Разбирам, че към мен отправяте този въпрос, защото е легитимен и политически въпрос. Но видяхте е, когато ние предложихме е, обединяване на СЕПОЛ и Европол, че не можем да направим кой знае какво без решение на управителния съвет, не можем да направим кой знае какво. През януари предстои отново да говорим този, по този въпрос. Смятаме да представим пространен набор от правила за подобряване начина, начина на действие на тези агенции и свеждане до минимум конфликтите на интереси. Но ако имате други идеи, други предложения от вас, заповядайте, ще се радвам да ги обсъдим. Обещал съм да ви ги изпратя преди коледа коледа, така че всички да бъдете добре подготвени за дебата през януари. Господин председателят спомена взаимодействието с ОИСР. Хубава и практически важна идея. Ние активно работим. Аз самия участвам в Париж в дискусия на заинтересованите страни и мога да кажа, че нашия начин на действие се оценява много положително. Ние освен това активно търсим техния съвет за това как можем да подобрим прозрачността и как да се предотврати конфликта на интереси и да се подобри начина на работа. По, за ОИСР, да, има много важни, деликатни политически въпроси. Държавите членки членуват в ОИСР, макар и не всички зная, че има такива държави членки, които настояват за членство, зная какви са дипломатическите затруднения. За това е трудно да бъда арбитър за потенциал социални такива развития. Но идеята ни е, че има общ стремеж към повече прозрачност и ние ще каним представители на ОСР на нашите форуми, когато обсъждаме въпросите и регистъра за прозрачност. На господин Молдър, а, а именно с коректно отношение към членовете на кабинета. Обещавам да направим каквото можем. Ако разгледаме професионалното развитие и кариерата на служителите, които са получили високо признание и одобрение за работата си, мисля, че в някои случаи те са работили в кабинета или в парламента или в националната гражданска публична администрация, където те са натрупали своя опит. Освен това, те работят в много тясно, участват много тясно в политическата част от законодателната дейност. дейност. Това трябва да се признае, разбира се, но искам да кажа, че ние няма да нарушим и да се възползваме от предизборния период в парламента и ще спазваме стриктно заложените правила, които включват и наши правила. Що се отнася до въпроса на госпожа Греслер за тютюневата промишленост и рамковото споразумение, си срещите с представителите на тютюневите компании, мисля, както казах, че ние сме заложили в нашите правила как следва да се държим при среща и с представители на, на лобито, на тютюневото лоби, как да се действа, ако човек е на по-високо ниво от ръководител до ниво еврокомисар. Всичко това е ясно формулирано, но ако вие смятате, че не сте получили достатъчно информация, искате да присъствате на заседанията, мога да обещая от името на комисията, че ще положа усилия да се спазва тези правила. Председателя, госпожо Панайотова, извинявайте не отговорих на вашия въпрос. Благодаря за е, добрите думи и за чудесното сътрудничество по време на вашето председателство на групата от Бърнския парламент. Нашите делегации в държавите членки са нещо много важно за, за нас. Ние имаме европейския семестър, процесите, които са свързани с нарушения. Ние се стараем много в отношенията и работа с държави и членки. В бъдеще бихме искали делегациите да участват много по-активно в европейския семестър при обсъждането на е, економическото управление със съответните правителства. Работата е там, че в определени случаи кое. Е, коефициентът на корекция се оказва един фактор, който прави работата в нашите държави членки не е толкова съблазнителна. Да речем, в моята страна Словакия 80%, в България може би дори по-малко, така че аз прекрасно разбирам, ако работите постоянно в Брюксел, семейството ви е тук, имате апартамент, ако ви, ви изпредложат да отидете в Словакия или в България за 20% по-малко заплата, може би няма да сте във възторг, но това са разпоредбите за персонала, регламента. тук що бе одобрен и се мисли за това как да се гарантира съответна покорпателна способност за работещите в Брюксел или в други части на Европейския съюз. Зная, че този проблем съществува, но магично, чудодейно решение не мога да предложа приятели. Сега давам думата на двама колеги, които поискаха думата. Отново с въпросите към комисията или с, съдокладчиците. докладчиците. Комисията, господин евро, еврокомисарят. Е, имате въпроси, така че слушаме ви отново. Благодаря, господин председател. Благодаря за проявеното разбиране. Първо, във връзка с казаното от господин Шевкович по отношение на информацията. И разполагаме с доклад на Сметната палата, за който тя заслужава да бъде поздравена, тъй като транзакциите в рамките на една година са отроени от комисията при процентна грешка равен на нула. но в връзка с наетите служители и изпълнителните агенции. Искам да попитам комисар следното, защото не всички сме на едно мнение по въпроса. Ако комисията разполагаше с необходимите средства а, да назначава хора на безсрочни договори, Говоря за изпълнителните агенти. агенти. Щяхте ли отново да назначавате хора на временни договори или европейски служители? И втори въпрос във връзка с етичния кодекс и конфликтите на интереси, които се установяват. Искам да ви помоля, господин Шефкович, а и съм се обърнала към вашите служби по този въпрос, да седнем и да помислим дали да не разработим обща етична рамка, която да а, има обща валидност, т.е. да имаме единен подход, единен ясен подход към това, какво очакваме от служителя. И е, избягването на евентуалните конфликти на интереси. Какво мислите за това предложение за разработване на така да се каже рамков етичен кодекс, в който да се включат всички аспекти? Благодаря. Yeah. Yeah, please, yeah. I'm a bit astonished that the Commissioner gives a wrong turn to uh, in our Господин комисаря, даде различно тълкуване на моя въпрос. Аз не коментирах въпроса за повишаването, просто казвам, че трябва да има равноправно третиране, а не да има предимства за членовете на кабинетите на комисарите. Благодаря. Сега ще дам думата на комисар Шевкович отново и след това ще дам думата и на представителите на Сметната палата. Що се отнася до конфликта е, на интереси, господин председателят каза, че ще дискутираме тази тема и по-нататъка е, следващата година. А що се отнася до мерките, какво бих искал да се подобри? Надявам се, че инициативите на комисията ще бъдат поднети и от агенциите. И е, за мен най-важно е да има ясна декларация за конфликт на интереси, когато се постъпва на работа, която съответно да бъде приемана от комисията или от агенциите. След това е, трябва да има и подписана декларация при напускане било то поради пенсиониране или поради неплатен отпуск, за да може съответния служител да е наясно с задълженията си относно начина си на поведение и потенциалните работа, която би извършвал. Да е наясно какви са задълженията му към институциите. И в един потенциален в случай на потенциален интерес, конфликт на интереси, комисията трябва да бъде информирана, да се поиска разрешение и съответно е, тя има правото да откаже, което е, се е случвало до сега нееднократно. Така че мога да кажа, че има съвсем е, ясна възможно с допълнителни, по-подробно разработени мерки. Трудно ми е да ги представя сега, защото вече изоставаме с времето. Считам, че по този начин ще можем да въведем един допълнителен пласт на контрол и надзор в, толкова важна, в една толкова важна част от изпълнението на задълженията на европейските институции. А Въпроса за работа на временен договор или постоянен договор според мен е много трудно да се даде конкретен отговор, кое е по-доброто. По отношение на временните договори и е, хората, които работят с договор по бългийско законодателство, там положението е много различно – Понякога имаме нужда от е, експерти за конкретен е, период от време или за конкретен проблем. А понякога има нужда да се замени служител за кратко време, примерно от е, подкрепещите услуги. За съвсем кратко време да се намери заместник. И за това не мога да дам един обобщаващ отговор. Комисията се опитва да бъде добър е, работодател, същото прави и Европейският парламент и останалите институции. И за това винаги търсиме начин да правим едно сериозно предложение за работа с стабилно и с е, съответно спазване на най-добрите европейски традиции в трудовото право, свързани с работните условия. Господин Молдър, искам да се извиня, ако смятате, че неправилно съм описал коментарите ви. Мога да ви кажа, че всички служители се третират по един справедлив начин. Ако погледнете статистиката, много трудно е да очертаете някаква разлика в времето, например. Но благодаря за това, че повдигате този въпрос и ще го сведа до знанието на институциите. Председателят. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Сметната палата, господин Томе Могоруса. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко да коментира въпроса на господин Пипър за набирането на персонал в Сметната палата. Подобно на всички европейски институции, работим с е, ЕПСО на ниво конкурс. Нашите, нашите служители участват в е, тези процеси Имаме оценители, които използват своя опит в областта на одита. След преминаването на съответните изпити, вече набирането извън, извинете, конкурсите, когато се налага да назначаваме, ние правим заявка, каним съответни кандидати и се възползваме от опита на нашите, нашия отдел по човешки ресурси. Е, say to you that, uh, well, I don't have uh, figures now, but uh, when the, the... И нямам цифри в момента, но персонала на Сметната палата обикновено са работили е, по същата тематика. Може да идват и от е, частния сектор, от е, одитни дружества или финансови дружества, но мнозина също са работили в е, сметните палати на страните членки. Или са държавни служители. Тоест, правилата за конкурси са едни и същи с тези за комисията. И последващото кариерно развитие е също. Надявам се, че ви изяснихме този въпрос. Uh, uh, Сега за заключителни думи давам думата на докладчиката. Маркос Пипер. Благодаря. Много добър отговор. Благодаря за него, но все още остава да ни съобщите колко процента от къде са дошли сред вашите е, служители. Бяха поставени редица въпроси и както и и редица въпроси останаха открити. Колегите са прави, че не са получили отговор. Да, много благодаря за отговорите до сега, но очаквайте втори списък от въпроси, е, съдържащо тези въпроси, които сега не получиха отговор. Съгласувах вече това с координаторите. Председателят, благодаря приключваме събеседването с е, комисаря Шефчович. Благодаря ви, господин комисар, за това, че дойдохте. Благодаря за прецизните отговори, доколкото имахте възможност да ги дадете. Не бих казал, че това е края на вашето първо посещение. И искам да спомена отново това, което казах в уводните си думи. Поздравления за нулевия процент на грешка, така както се установява от сметната палата. По силата на теорията на вероятностите много е малко вероятно това да се получи, така че вие ще държите тази награда за дълго време.